L'ordine del giorno reca la votazione secondo... По дневният ред започваме гласуването по упростена процедура на доклада на господин Ривелини за а, освобождаване на Сметната палата за бюджета 2009. Моля, гласувайте доклада електронно. Моля, гласувайте. Е кюза. Край на гласуването. Hanno votato ehm, tre, ehm, la relazione è approvata. Complimenti al relatore. Докладът се приема. Поздравление за докладчика. Президенте. Allora, la, ora la relazione dell'onorevole Prego. А сега напомнене, колеги. А, моята машина за гласуване не функционира. Добре, отбелязваме си, го казва председателката. Доклада на господин Ривелини. Освобождаване от отговорност за Европейският омбудсман. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Е апровата комплименти al relatore. Приема се поздравления на докладчика. Релационе дел'онореволе Rivellini сул garante Euro... Гласуваме сега доклада на господин Ривелини за защитата, за европейската защита за данни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. А сега докладът на господин Ставракакис за контрол над агенциите и, и финансовото управление. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Сега докладът на Ставракаки за Европейския полицейски колеж. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. И така, пак доклад на господин Ставракакис, а именно за Центъра за писмени преводи на Европейския съюз. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Доклад пак на господин Ставъркаки за професионалното обучение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика. И пак доклад на господин Ставракакис за е, Агенцията на общността за контрол на рибарството. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Пак доклад на господин Ставракакис за Европейската агенция за авиационна безопасност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. И пак доклад на господин Ставракакис за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пак доклад на господин Ставаркаки за Европейската агенция по химикалите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пак доклад на господин Ставракакис, Европейската агенция за околната среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пак доклад на господин Ставракакис, Европейски орган за безопасност на храните. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега доклада Ставракакис. Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. И моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Е Европейска агенция по морска безопасност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Европейска железопътна агенция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Европейска фундация за обучение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис, Агенция за снабдяване към Евратом. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Освобождаването от отговорност 2009 Евроюст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. На сега доклад Ставракакис за Фронтекс. Моля, гласувайте. Край на, на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис за Европейския надзорен орган на GNSS. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Ставракакис за съвместното предприятие Артемис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Съвместно предприятие Чисто небе. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ставракакис. Съвместно предприятие за изпълнение на съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега доклада Ставракахис за съвместно предприятие СЕЗАР. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички тези доклади са приети. Поздравление за докладчика. Ora l'ordine del giorno reca la А сега, в съответствие с дневния ред, трябва да гласуваме по принципите на упростената процедура по доклада Рапкай във връзка с искане за защита на парламентарния имунитет на господин Луиджи де Маджистрис. Господин Силвестрис. Да, благодаря ви, госпожо председател. Само едно обяснение. Не знам дали не е по автоматичната процедура или трябва да бъде по конкретното искане на господин Демагистрис. И аз мисля, като извод, че мога да кажа, че той дали иска имунитет или пък това е за автоматичната процедура, защото ако се опитва да избегне а, съдебен процес е друго. Може ли да отговоря? Господин Демаджистрис поиска това а, и е добре да разберем дали е по автоматичната процедура или не. И поставям това искане към вас, госпожо. Господин Демаджистрис е направил искането а, за защита на неговия имунитет. И така, нека да Продължаваме с гласуването за, против. Докладът се приема. Доклад на Рапкай за защита на парламентарния имунитет на господин Бруно Голниш. Някой друг иска ли да вземе думата? Госпожо председател, ще ви отнема само две минути, ако не възразявате. Няма дискусия, няма устно обяснение на вота. Това, което според мен е доста изненадващо при подобна процедура. За какво става въпрос? За политически изказ. Политически изказ, който който се преследва. До сега тези два обективни критерия ако, да, пристъпваме към гласуване. А, а, мисля, че вече имахте възможност да защите позицията си. А, госпожо председател, е, да, да, имахте възможност да се изкажете вчера. Вчера вече се изказахте. Така или иначе не е предвидено по правилник. Съжалявам, председателката казва. Съжалявам, пристъпваме към гласуване. Кой е за? За. Кой е против? Кой се въздържа? Да, значи докладът се приема. Доклад Рабкай по искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Голниш. Кой е за? Пак искате да се изкажете? Ние в момента гласуваме. Е, против? Въздържали се? Приема се. Добре. Не. Добре, продължаваме. Продължаваме по дневния ред. Добре. Добре, в такъв случай ще проверим вота. Да, е, започваме гласуването. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Докладът е одобрен. Гласуван. Сега е, е, доклад Арсения споразумение за защита и устойчиво развитие на района на парк Преспа. За, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към доклада Фрага Естевес споразумение за мерки за предотвратяване на а, незаконния риболов. За, против, въздържали се, приема се. А, поздравление, госпожо докладчик. А, доклад Макарти замразяване на активи и разкриване на информация при трансгранични случаи. Госпожо докладчик, имате възможност да се изкажете, ако желаете. Съвсем накратко, нямаше възможност да проведем дискусия при предлагането на доклада. Искам да благодаря на колегите и политическите групи, които подкрепиха моите препоръки. И искам да уведомя комисията и съвета, че това е начало на парламентарна кампания за нови права на нашите граждани, които са жертви на измами защото европейските граждани е, се е, отварят и за това замразяването на активите е критично, е, защото много често потерпевшите трябва да платят много за издирване на тези, които са извършили злоупотреби и по този начин има законодателна инициатива за обещетение на потерпевшите на такива измами. Благодаря ви. Благодаря. Сега пристъпваме е, към е, гласуване. Искам да ви кажа, че трябва да има квалифицирано мнозинство по този доклад за, против, въздържали се, приема се доклада. Поздравления за госпожа Макарти. Сега е, Искам да прочета послание от председателя господин Бусек. Имам удоволство да ви уведомя, че имаме е, възможност, че посрещаме председателя на полския сейм, на сейма на Литва, а също така и председателя на парламента на Украина. И Тримата председатели на национални парламенти са е, на заседанието на Европейския парламент за извънредно заседание на интерпарламентарната делегация на Полската република на Украина.